morning. Good morning. Everybody. Добро утро на всички. Моля за внимание, колеги. Време е да започваме. Днес отново ни чака дълго заседание. Дневният ред пак е много натоварен. Заседанието ще продължи и сутринта и след обед, така че е по-добре да започнем с точка 21 от дневния ред, а именно публичен достъп до документите на Европейския парламент, съвета и Европейската комисия. Но преди това, позволете ми да направя съобщенията на председателя. Първо приехме проектографика за заседанията на нашата комисия за 2013 година. Графика беше одобрен на заседанието на координаторите вчера. Ако никой няма възражение, приемам, че графика е одобрен. Следва определянето на докладчиците. Госпожа Рената Самар от НП е докладчик по доклада Споразумение между Европейския съюз и Турция за повторното приемане на лица, които пребивават без разрешение, за което се определят и докладчикът господин Янс Роде от групата на либералите ще изготви доклада по становището електронна идентификация и услуги за електронни концесии на вътрешния пазар. Господин Саймън Бозотил, координаторът на НЕП, ще бъде докладчик по становището за прилагането на Клазда за солидарност относно а, взаимната отбрана. Това бяха съобщенията. Те трябва да бъдат приети от комисията. И сега продължаваме с точка 21. През, през 2011 година Парламентът прие първа, на първо четене разгледният вариант на регламента за достъпа до документи. Бяха проведени няколко тристранни срещи по време на датското председателство. През месец май и юни тази година. И въпреки усилията на нашия докладчик, господин Кашман, заедно с датското председателство, така и не беше постигнато споразумение. Сега давам думата на докладчика господин Кашман, който ще сподели с нас какво е състоянието на тристранните преговори. Господин Кашман, имате думата. Благодаря ви, господин председател и добро утро на всички колеги. Няма да ви отнема много време, тъй като повечето докладчици в сянка по този документ и повечето заинтересовани колеги следят отблизо процеса. Както казахте, датското председателство получи мандат от съвета и започна преговори по списък от 10 точки. Трябва да отбележа, че аз и повечето докладчици в Сянка оцениха високо подхода на датското председателство. Започнахме работа в работни групи по редакция, където също изглежда се, че се постига напредник, но в крайна сметка датското председателство поиска нов мандат от съвета, но не го получи. позициите ни се доближиха до редица, по редица въпроси. След малко ще ги споделя с вас. Знам, че приятелят ми, представител на Европейската комисия, тук няма да приеме коментарите ми лично, но ще си позволя да кажа, че ако не беше позицията на комисията, щяхме да постигнем споразумение с датското председателство. Дали съветът щеше да приеме това споразумение е съвсем друг въпрос, но мога да ви кажа, че когато успитвахме да, из... да постигнем консенсус по няколко въпроса и в частност определението за документ и се опитвахме да изменим а, предложението на комисията, което според нас съдържа прекалено ограничаващо определение на документа и ограничава достъпа по този начин, и така, след като ние със съвета заедно се опитахме да изменим тази дефиниция, комисията се оказа напълно не склонна да отстъпи, дори ще се запита защо председателството на съвета изобщо е започнало преговори по този въпрос. аз от името на парламента и датското председателство се обърнахме към комисията с молба да предложат своя редакция, ако не са съгласни с нашите предложения, но в нито един момент от преговорите не получихме подобно предложение за редакция от страна на комисията на тази работна група за редакция или на някакво друго заседание. Той никак не ме очудва, тъй като знам, че Европейската комисия има много по-различно и така, така да се каже, по-ограничено отношение към достъпа до документи. И така започваме с определението за целта на регламента. Споменават се добрите практики на управление. От... Уточнява се, че държавите членки не се възприемат а, като трети страни. Ще помоля колегите да запазят тишина аз винаги ви слушвам с радост. Председателят, извинете, Майкъл Кашман моли за вашето внимание. Господин Кашман. Когато колегите говорят, това изпраща много погрешно послание към неправителствените организации и гражданите за начина по който работим. А това е много важно за мен, защото все пак ние представляваме нашите граждани. И така, държавите членки не представляват трети страни, когато е, са в качеството си на част от е, съвета или от процеса на взимане на решение. Също така трябва да се разшири приложното поле, за да обхване всички институции на Европейския съюз, включително и всички агенции. Трябва да се увеличи прозрачността. Трябва да се въведат тъй наречените служители за информация по отношение на достъпа до данни и да се упрости обработката на заявленията. Не сме съгласни а, с възможността за вето от страна на държавите членки. Тук имаше известно объркване. Датското председателство смяташе, че не бива да има никакво вето от страна на държавите членки. Но едновременно са по време на програмите стана ясно следното. Обяснявайки защо се прилагат дадени изключения, държавите членки могат да се позоват на съответни разпоредби от националното си законодателство но както се, се, се е разписано в регламента, позоваването на изключение може да се прави само съгласно член 4 и член 9 от регламента. Ето защо въвеждането на подобна разпоредба може да даде правно основание за а, отмяна на правомощите, разписани в регламента. Също така, не постигнахме никакъв въпрос относно правния съвет, възможността за, прав... за получаване на съвет по правни въпроси, както и по въпросите свързани с защита на данните. По-късно се срещнах с представители на Кипърското председателство на съвета и бях възхитен от тяхната енергия в работата по това досие. Имахме работна среща, на която те изразиха своето намерение да продължат работа по това досие но те все още чакат официалния си мандат от съвета и трябва да видим дали мандатът ще бъде а, същия, т.е. този документ с 10 точки, защото в противен случай ще се върнем на същият етап от преговорите, а трябва да постигнем въпрос и пак повтарям на този етап, според мен Европейската комисия блокира възможността на Европейски парламент и съвета да постигнат някакво споразумение. Но пак повтарям, надявам се, че ще постигнем напредък по време на кипърското председателство, тъй като те показах, че са готови да поемат инициативи, че са ангажирани за завършването на това досие. Благодаря ви. Много ви благодаря за представането и за цялата работа, която сте свършили, и която стои зад постигнатото и зад това, което ни представяте като постигнато във връзка с този документ. Изслушахме докладчика господин Кашман. Има ли някой, който иска да направи коментар? Да, господин Кашман, заповядайте. Може би искате да дадете думата на председателството, което присъства тук сред нас тази сутрин и да видим дали комисията има какво да отговори на ръкавицата, която им хвърлих преди това. Благодаря. Да, заповядайте представителите на комисията или на председателството, ако може да се представите. Имаме представители на председателството, на комисията, може би съвета да вземе думата най-напред. Заповядайте. Много ви благодаря, господин председател. Аз съм представител на председателството и работя по това досие. Благодаря ви, че ми давате възможност да бъда тук сред вас днес и да се изкажа. И слушах много внимателно казаното от господин Кашман. Имаме само няколко бележки, които искам да направя. Този въпрос е изключително важен. Самия документ е доста комплексен и бихме искали да продължим близки, близкото си сътрудничество с парламента и най-вече с докладчика господин Кашман. Започнахме поредица от неформални срещи това лято и ще продължим по същия път през следващите няколко седмици. Проведе се интензивна работа по време на датското председателство. Постигнахме напредък по редица въпроси, както обясни и подчерта господин Кашман. Разбира се, има известен разнобой по някои въпроси, по които ще работим, за да се опитаме да намерим компромис и прагматични решения. Няколко думи по нашия подход. Ще надграждаме над успеха, който беше постигнат. Това беше направено и като коментар от датските колеги, когато ни предадоха щафетата. Ще продължим обсъжданията с парламента, с комисията и с държавите членки в рамките на работната група по обмена на информация. И след като изслушах господин Кашман във връзка с работата на комисията, мога да кажа следното. Поне усещането, което получавам от първоначалния ни обмен на информация, е, че ни е необходимо време, за да работим по този документ трябва ни малко време да си поемем въздух, за да можем да достигнем до компромисни решения. Ние от Кипърското председателство оценяваме високо дискусиите, които започнаха преди лятото с докладчика. Надяваме се, че ще продължим същия дух. Отбелязвам си желанието на господин Кашман да продължи добра, да прояви добра воля и гъвкавост. Нещо, което каза днес. И го уверявам, че ще се допитваме до него, ще се възползваме от неговите идеи. Един последен коментар по самия документ. Ще се е, възползвам от е, древната гръцка мъдрост и ще кажа, че ще засвидетелстваме напредък, но е, много предпазливо. Благодаря на председателството. Сега давам думата на комисията. Ако може да се представите, заповядайте. Ако може да се ползва микрофон. Président, благодаря ви, господин председател. Казвам се Жерар Легри и съм ръководител на отдел прозрачност в Европейската комисия. Бих искал да се присъединя към благодарностите отправени към датското председателство на съвета и положените от него усилия за постигане на напредък по това сложно досие. Бих искал също така да се присъединя към пожеланията и към волята, показана от кипърското председателство за продължаване на добрата работа с голям енергия и ентусиазъм. И слушахме казаното господин Кашман, но мисля, че сега не е моментът да навлизаме в полемика или да навлизаме в техническите подробности на този законодателен акт. Бих искал само да ви уверя, че Европейската комисия поема ангажимент да намери възможно най-добро споразумение по този законодателен акт, който засяга пряко нашите граждани. Европейската комисия държи да отговори на исканията на европейските граждани, взимайки предвид техните разнообразни интереси. Европейската комисия, както и останалите институции на Съюза всеки ден трябва да решават дали да оповестяват даден документ и всеки ден ние се сблъскваме с тези много сложни решения, тъй като всеки път трябва да взимаме предвид всички различни интереси. Европейската комисия ще направи всичко възможно за постигане на един успешен консенсус. Всички, всички ваши колеги, които внимателно след процеса, са наясно колко много усилия полагаме и колко успешно работим за колко упорито, извинете, работим за намиране възможно добрата редакция. Ето защо още веднъж тържествено заявявам, че първоначално направеното от комисията предложение по никакъв начин не представлява стъпка назад по отношение на прозрачността. Неведнъж сме го обяснявани и сме готови отново да го направим, Готови сме отново да представим доводите, на които се основава нашето предложение. То се основава на съдебната практика, на практическите аспекти, взима предвид интересите на гражданите и можем съвсем, на практи... с съвсем практически примери да докажем, че нашето предложение не представлява стъпка назад по отношение на прозрачността. Повтарям, всеки един документ, който в настоящата законодателна рамка може да бъде оповестяван съгласно регламента от 1998 година, ще продължава да бъде публично достояние. Благодаря ви. Благодаря на комисията. Имаме и някой друг коментари. Get back to Mr. Cashman. Дали има други коментари или отново господин Кашман? Да, господин Кашман, имате думата. Сега, най-напред един въпрос към председателството на съвета дали те наистина казват, че, че в момента не се предвиждат тристранни преговори или пък предвиждат изготвянето на подобен график за триалози, защото така тъжно ми е да го кажа, обаче ви остават 3 месеца и половина или по-малко от вашето превъзходно и отлично председателство – сега като изслушах и мой добър приятел от комисията, той говори много красноречиво за това, защо не можем да достигнем до решение. Той казва, че тази сутрин не е добро време за провеждане на полемики и това е един чудесен пример за полемика. Не разбирам как, казвайки, че онези, които познават добре този документ, могат да кажат, че това е добро изказване. Комисията не слуша ли неправителствените организации или пък надзорния орган по личните данни, защита на данните, Европейския омбудсман. този случай влезе в съда на Европейския съюз именно заради начина по който се прави тълкование, именно защото той не служи на най-добрите интереси на гражданите. Отново този въпрос за защитата на интересите на нашите граждани подлежи на много внимателно формулиране и това е въпрос, който ние споделяме. Защитата на нашите граждани се съдържа в изключенията по член 4 и член 9. Ако искаме да имаме една цялостна защита по вътрешната сигурност и външната сигурност, както и по други проблеми, свързани с живота на нашите граждани, то съвета и комисията ще трябва да приемат позицията на парламента, че ни трябват общи правила по класификацията във всичките три институции, така че и трите институции да признават класификацията, която се дава на останалите институции. Ако не приемате тези правила по класификацията, вие не приемате защитата на основните права. Според комисията, това е най-доброто споразумение, най-добрата договореност в тяхното предложение. Най-добрата договореност за кого? Защото според моето проучване и според моите познания по английски язик, пък аз доста време си прекарвам говорейки английски, мога да кажа, че до сега постигнатото подкопава устоите на, на това, което, към което се стремим по отношение на прозрачността. Комисията споменава тук моите наблюдения наблюденията, които аз направих тази сутрин. Ако имам наблюдения, те може би са едностранчиви, така че давам това обещание и на комисията, и на Европейската комисия, че ще публикувам различните документи, различния набор документи, проектопредложението от председателството и проектопредложението, което ние не получихме от Европейската комисия и колегите ще видят, че моите наблюдения почиват върху доказателства. Те, ако тези доказателства бъдат подложени на съмнение, ще променя своите наблюдение, но само ако има солиден доказателствен материал. Това е много важен а, документ и е нещо много важно за нашия парламент, нещо много важно за гражданите на Европа. А, и това е факта, че ние нямаме право да подкопаваме достъпа до документи, да намаляваме правилата на гражданите, защото сега с кризите в множествено число, които вилнеят с Европа и отвъд нея, ние трябва да обясняваме на хората много повече своята работа в институциите. Не да даваме по-малко обяснение, защото ако затворим тази демократична възможност, гражданите ще се отдалечат от нас. Благодаря, господин председател, благодаря на колегите за търпението. Благодаря ви, господин Кашман. Виждам, че сега има колеги, които искат да направят коментар, така че давам думата на колегите. И след това вече може да направите последни коментари. Благодаря ви. Не знам дали господин Кашман ще трябва да ми отговаря. Извинявам се, че закъснях тази сутрин. Присъствам тук само на последните минути от това, което на мен ми се струва като една съветска петилетка, поне в плана на комисията, защото те много говорят, а пък нищо не казват за решението на проблемите. Господин Кашмант, вие правите пределено ясен факта, че ние поставяме ударение върху тази ситуация тук и до някъде съм разочарован от от така наречените бележки, които бяха направени от различните институции. Ние трябва да засвидетелстваме напредък по това досие. То е много важно. И то, господин председател, има големи очаквания от страна на гражданите на Европа, така че аз ще продължа да подкрепям господин Кашман. Ще му оказваме своята подкрепа като политическа група и се надяваме, че ще постигнем наистина напредък. Председателят, да, благодаря ви. Ние наистина подкрепяме изцяло господин Кашман. За съжаление, работата по досието не наистина не напредва толкова бързо. Господин Кашман, аз не искам да поставям под прицел колегите от кипърското председателство, но просто искам да ги попитам дали предвиждат тристранни срещи между съвета, комисията и парламента, дали има такъв график. Давам думата на председателството. Много благодаря, господин председател. Всъщност, три месеца и половина са много време, поне аз както разбирам нещата. Последващите стъпки. А... Внимателно обмисляме съществуващите альтернативи и опитваме се да намерим място за а, напредък. За това говорим в момента и възоснова на факта, че разполагаме с определени възможности, а, ще действаме както трябва, без да изключваме възможността за неформални тристранни срещи или срещи в подобен формат. Но за момента бих казал, че наистина се опитваме да си издълбаем повече пространство, в което да можем да направим напредък и да поддържаме контакт с заинтересованите страни. Благодаря. Благодаря, господин Кашман. Искате ли да добавите нещо? Не. Добре. Благодаря ви, благодаря ви за обобщението, което представихте пред нас. Това е по тази тема. И сега вече се движим на време и можем да продължим следващата тема, която е предвидена за следващия половин час. Нещо много интересно. Точка 17. Обезпечаване и конфискация на облаги от престъпна дейност в Европейския съюз. Докладчик е госпожа Моника Маковей. Всички вие разбирате, че въпросът, по който работим тук, е много важен във връзка с средствата, получени от престъпна дейност в глобализирания свят. Е много сериозен проблем и тук не става дума само за пари, но така или иначе парите стават глобални. Така че тук по-скоро въпросът е да се фокусираме върху директивата, която се предлага от страна на Европейската комисия, както казах, по обезпечаването и конфискацията на облаги от престъпна дейност в Европейския съюз. Тази инициатива на комисията е добре дошла и приветствана от Европейския парламент. Европейския парламент от дълго време иска подобен документ след резолюцията, която беше прията през октомври 2011 година. Резолюцията за организираната престъпност. Това предложение е с цел подобряване ефективността на правната рамка и предоставянето, изготвянето на нови правила по разширените правомощия за конфискация, конфискацията, която не почива въз основа на предварително издадена присъда, конфискация на имущество, прехвърлено към трети страни и имущество, което е скрито, разпръснато или е изчезнало. В същото време тук са включени всички разпоредби, които се отнасят до необходимост от включване на защитни механизми във връзка с облагите и средствата от престъпна дейност. Държавните членки ще а, имат задължението да управляват обезпечените активи качествено, така че те да не загубят економическата си стоеност, докато не не бъдат конфискувани действително. Това наричаме управление на активите. Тук вече е госпожа Моника Макова, която ще ни представи своя доклад по въпроса, а след това ще трябва да определим крайен срок за подаване на предложенията за изменения. Госпожа Маковей. Again... Благодаря, господин председател. Още веднъж ме моля да ме извините. Ще се извиня и лично на Майкъл Кешман. Той вече не е тук обаче. Много е важно да се проследи пътят на приходите от престъпна дейност, както и да се проследят всички средства за извършване на престъпления. Това е много по-важно от постановяването на присъди лишаване от свобода проследяването на имуществото, придобито от престъпна дейност, ще предотврати извършването на престъпна дейност в бъдеще, както и на други неправомерни действия, като например изпирането на пари. Предложението на комисията бе прието през март тази година. В него се предвиждат минимални изисквания към държавите членки във връзка с обезпечаването и конфискацията на облаги от престъпна дейност – по отношение на разширените правомощия за конфискация, конфискацията без влязло в сила съдебно решение, конфискацията на равностойна стойност и на имущество, извинете, с равностойна стойност и конфискацията спрямо трети страни. Приветствам приемането на тези минимални стандарти. Те ще увеличат ефективността на режимите за обезпечаване и конфискация, ще укрепят доверието и ще засилят трансграничното сътрудничество. Предлагам да се подобрят правомощията за разширената конфискация и конфискацията, и конфискацията спрямо трети страни. Така ще се предотврати използването на облаги от престъпна дейност за по-нататъчна престъпна дейност или за инвестиции в неправомерни действия, като например изпирането на пари. Какво означава това конкретно? Що се отнася до конфискацията без влязло в сила съдебно решение, предлагам да излезем отвъд рамките на предложението на комисията и да предложим конфискуването на средства за извършване на престъплението и на облаги от престъпна дейност в рамките на гражданското производство. На лице е съдебна практика на Европейския съд по правата на човека. Той е постановил решение по дело, съгласно което Конфискацията без влязло в сила съдебно решение в рамките на гражданското производство е в съответствие с Европейската конвенция, ако за нея са на лице съответните законови разпоредби, ако заявителят е получил помощ от адвокат и е предоставил необходимите факти на съда. Държавите членки трябва да разполагат с правомощия за приемането на нормативна уредба в тази област, както и за конфискуването на имущество в полза на държавата. С това предполагам, че отговарям на въпросите на някои колеги във връзка с съдебната практика на Европейския съд по правата на човека. А що се отнася до конфискацията в рамките на гражданско-правното производство, конфискацията на облаги от престъпна дейност, тази процедура вече успешно се прилага в Обединеното кралство, Ирландия, Италия, Словения, Словакия и в Съединените щати. Тази процедура води началото си от Съединените щати. Смятам да внеса някои промени в доклада под формата на предложения за изменение. Искам да изтегля изменение 5 относно разширяването на приложното поле на директивата, така че то да включва престъпления наказуеми с максимален размер на наказанието една година лишаване от свобода. Искам да се запази първоначалното предложение на комисията, чийто обхват включва само организираната престъпност и престъпленията по член 83 алинея 1. Втората промяна, която ще направя е, че ще изтегля изменения 12 и 14 относно изключването на разширените правомощия за конфискация от обхвата в случаите, когато лицето е било оправдано в рамките на наказателното производство. Предвижда се да не се образува гражданска процедура за конфискуване на облаги от престъпна дейност, в случай, че лицето е било оправдано в рамките на наказателното производство. Ползването на адвокат е право закрепено в конвенцията. Тази възможност ще бъде повторно включена в текста. Разговарях с комисията. Ще се споразумеем за по-ясна формулировка. При всички положения в текста ще бъде предвидена възможност за достъп до адвокат ако лицето може да си позволи финансово да ползва услугите на адвокат, държавите членки не следва по служебен път да поемат разходите и обратно. Мисля, че документът е важен за Европейския парламент и за нашата комисия. Предлагам на 9 октомври да е крайният срок за внасяне на измененията. Предлагам те да бъдат разгледани на срещите на различните групи и на срещите на докладчиците в Сянка. Можем да гласуваме тук в нашата комисия на 27 ноември. Междувременно, за да ускоря процеса, се срещнах с докладчиците в Сянка. Тази среща бе, се състоя вчера и бе много ползотворна. Обедена съм, че докладчиците в сянка ще допринесат за досъвършенстването на текста и засилването на формулировките в него. Благодаря. Благодаря на госпожа Маковей. Преди да открием разискванията, ще дадем думата на представителите на институциите. Може би господин Прибе ще иска да се изкаже от името на комисията. След това ще дам думата на представителя на председателството. Има и колеги депутати, които искат да се изкажат. Господин Прибе. Благодаря, господин председател. Благодаря за подкрепата от страна на вашата комисия и най-вече на госпожа Маковей за изготвения доклад във връзка с предложението на комисията за обезпечаването и конфискацията на облаги от престъпна дейност. Предложението ни се основава на доклада на Европейския парламент за организираната престъпност. Съгласни сме с докладчика, че трябва да ускорим темпа по приключване на работата по този документ. Предложението цели да се увеличи ефективността на действащата европейска нормативна уредба. Измененията, внесени от докладчика, целят улесняването на процедурата по обезпечаване и конфискация на облагите от престъпна дейност и на средствата за извършване на престъпления. В изменение 4 се предлага въвеждането на система за конфискация без влязло в сила съдебно решение. При тази хипотеза ние предвиждаме въвеждането на тази процедура само при много конкретни случаи, когато наказателното преследване не може да бъде извършено или продължено. А изменение 4 надхвърля рамките на това наше предложение. Изменение 23, в него се предлага започване на конфискация спрямо трети страни при всички хипотези, при които собствеността е била прехвърлена под пазарната си стойност. Ние предлагаме това да се прилага единствено когато третата страна е била информирана, че облагите са придобити от престъпна дейност. Съгласно изменение 24, съдебните органи следва незабавно да разпоредят конфискация. Но това Uh, Mr. Chairman, just to uh, be clear, uh, our doubts on these но това ще възпрепятства според нас процедурата по изпълняване на конфискацията. Трябва да сме малко по-предпазливи в една област, която е много деликатна от правна гледна точка. Трябва да се избегне всяка възможност за атакуване на новото законодателство. Компетенциите на Европейския съюз съгласно член 83 от договора за функциониране на Европейския съюз се ограничават до определени видове престъпления – от това проистича и необходимостта конфискацията на облаги от престъпна дейност също да е с ограничен обхват, да е относима само към някои много тежки престъпления. Така ще се впишем в рамката на действащия договор. Благодаря. Председателството иска ли да вземе думата? Не. Тогава пристъпваме към разисквания. Ще дам думата на колегите, записали се за изказвания. Първият оратор е госпожа Борселино. Благодаря ви, господин председател. Аз много се радвам на този проект за директива на съвета и парламента. Очакваме този документ от дълго време насам. Това е един законодателен акт, който трябва да засили дисциплината и трябва да действа в интереса на общността. Целта на конфискацията на облагите от престъпна дейност, разбира се, има за цел да обезкуражи престъпната дейност, но едновременно с това и да предостави на обществото активи и имущество, до което по принцип хората няма как да имат достъп, особено в контекста на настоящата криза. Приветствам доклада, изготвен от госпожа Маковей и до голяма степен съм съгласна с неговото съдържание. Смятам, че госпожа Маковей демонстрира голяма смелост с опитите си за опростяване и въвеждане на повече ефикасност в една толкова сложна област. Вярно, е, че в някои аспекти текстът, предложен от Европейската комисия, изглеждаше много тежък, много тромав и недостатъчно ефикасен, а в тази област е жизненно важно да имаме възможно най-голяма яснота и законодателството трябва да бъде разписано по възможно най-ясен начин. Вярно е също така, че колкото повече елементи включваме приложното поле, толкова повече има опасност от неяснота. Аз лично смятам, че изменение 5 беше много добро и аз продължавам да настоявам за неговото запазване, защото там се премахва списъка, предложен от комисията. Проблемът е обаче, че когато се направи подобен списък от нарушения в областта на наказателното право, тогава можем направо да преминем към наказателни, към престъпления от наказателно-правен характер. другото Изменение, което госпожа Маковей би искала да оттегли, според мен също е изключително важно. Изменения 12, 13 и 14 са много важни. Те разширяват прочното поле на конфискацията и премахват ограниченията, свързани с а, а, срока за давност. Според мен а, тези изменения 9, 10, 15 и 17 също така са много важни те касаят един и същи член и става въпрос за конфискацията след присъда, както и за конфискацията, неосноваваща се на присъда. Това ще позволи да се премахнат ограниченията, свързани с наказателното преследване и случаите на заболяване или на смърт на заподозряното лице. Също така, когато имуществото а, не е пропорционално на доходите на заподозряното лице, то тогава трябва да се пристъпва към а, конфискация и трябва да се вземе предвид концепцията за опасност за обществото на заподозряното лице. Това е концепция, която вече съществува в редица държави членки и тя може да се използва като обосновка в случаите, когато изглежда, че няма друга възможност за обосноваване на конфискацията. Да също така да подчертая, че много държа на повторната употреба на имуществото в полза на обществото. Това е много важно не само от економическа, но и от морална гледна точка. Въпросът не е само да се иземе в, а, от името на обществото, но и да се върне обратно на обществото това имущество. И това е принцип, който вече е залегнал в италианското законодателство и мога да ви уверя, че дава много добри резултати, въпреки че, разбира се, и този принцип има своите ограничения. Мисля, че този принцип може да залегне в националното законодателство на държавите членки. Трябва да се обмисли въпроса за какви цели може да се използва конфискуваното имущество, придобито от престъпна дейност. Относно прехвърлянето на имущество под реалната пазарна стойност. Вярно е, че по този начин ограничаваме приложното поле, но много добре знаете, че престъпните организации имат огромни възможности и мрежи, които им позволяват да прикрият дейността си и да я представят като легална дейност. Така че, може би, трябва вместо да се задълбаваме в техническите определения, просто да се обърне към Европейската комисия и да ги попитаме защо са направили точно този избор и дали няма да направят някакво предложение, свързано с полицейското сътрудничество в областта на, а, на замразяването и на конфискацията на имуществото, придобито с престъпна дейност, дейност, тъй като едно подобно предложение действително би могло да доведе до сериозен напредък в борбата срещу организираната престъпност. И ще си позволя още една забележка. Вярно е, че трябва да се зачитат правата на извършилите престъпленията, но също толкова важно, дори още по-важно бих казала, е да се защитават правата на жертвите и на другите, които са пострадали по някакъв начин от тази престъпна дейност. Председателят, благодаря ви, госпожо Борселино. Eh tout d'abord, je voudrais euh, remercier la Commission de sa proposition. Благодаря, господин председател. Най-напред бих искала да благодаря на Европейската комисия за направеното предложение и да поздравя госпожа Маковей за отлично от нея работа. Подобно на госпожа Бурсели, но съжалявам, че тя се готви да оттегли някои от измененията си и се надявам тя да размисли. Знаете, че в нашата комисия много се интересуваме от корупцията и въпросите, свързани с изпирането на средства. И толкова се вълнуваме този въпрос, че всъщност създадохме комисията, парламентарната комисия за борба организираната престъпност и корупцията. Много членовете на нашата комисия са членове на тази комисия. И всички те са напълно наясно, че представителите на организираната престъпност, на мафията, се вълнуват единствено и само от собствените си интереси и собствената си печалба. Ето защо целта на националните власти, на прокуратурите, на държавите членки е да конфискуват това имущество. И това трябва да бъде и нашата цел, целта на Европейския парламент, да замразим авуарите и да конфискуваме имуществото на представителите на организираната престъпност. Има ради... Тук се твърди, че господин Прибе твърдите, че има някои разпоредби, които не съвпадат с а, а, европейското законодателство, но съжалявам, господин Прибен, според мен трябва да проявите повече смелост. Консултирате се с юрист, консултите на парламента, ако искате, но конфискацията на имущество, което е предоставено на трети лица, да, трябва да внимаваме, когато конфискувам подобно вид имущество, но ако аз съм трето лице, на което е даден апартамент е, или по-скоро е прехвърлен с е, настойност много по-ниска от пазарната му стойност, няма как да, да твърдите, че аз не съм наясно с този факт. В крайна сметка, тук всички сме интелигентни хора и, както каже госпожа Бурсолино, но зачитането и гарантирането правата на жертвите е, е, много по-важно от защитата на правата на трети лица, които в някаква степен са свързани с организираната престъпност. И така искам да изкажа пълно подкрепа на госпожа Маковей, за да продължи да работи в избраната от нея насока. В Европейски парламент ще продължим работа по това досие, в нашата комисия и в комисията Крим. Ще положим всички усилия и още веднъж браво, госпожа Маркова, и уверявам ви, че ще продължим да, да ви подкрепяме. Таре, алкуна обсервациони. Госпожа Офано, благодаря ви, господин председател. Позволете ми да се присъединя към казаното от Матю и госпожа Барсолин, но и също да благодаря на Моника за отлично свършната от нея работа. Нейният проект доклад е отлична основа за работата на парламента в, по досието, свързано с конфискацията. Така че още веднъж е, благодаря на Моника за отлично свършената работа, но и аз те призовавам да не отстъпваш. Ние те подкрепяме и много се зарадвах на казаното от Рита Борсолино. Вярно е, за нас това в Италия е ежедневие. Но факта, че и Вероник се съгласи с нас, показва, че Европейския парламент най-накрая си дава сметка за истинските проблеми, под които сме изправени и е готов да направи много важна стъпка напред. Радвам се от свършеното до момента от страна на Европейската комисия. Съвет по време на Испанското председателство също много ясно се произнесе по въпроса. Затова не бива да отстъпваме и да се връщаме насам отказан от Европейската комисия, беше доста двусмислено. От една страна твърдите, че закъсняваме, от друга страна обаче твърдите, че трябва много да внимаваме и да заложим всички възможни предпазни клаузи и гаранции. Да, съгласна съм с а, тези доводи, но едновременно с това аз много държа това предложение да успее. Защото се занимаваме с този въпрос не вече от години, дори от десетилетия, а междувременно организираната престъпност продължава да се обогатява и продължава да натрупва имущество придобито с престъпна дейност. И това имущество принадлежи на 500 милиона жители на 27-те страни членки. Ето защо, Моника, ще те помоля да преразгледаш намерението си за отегляне на измененията, за които говорихме. Не смятам, че трябва да се отказваме от тези изменения. тъй като престъпните групировки само ще се радват, ако ние се откажем от тези предложения. Както казах, радвам се на предложението на Европейската комисия, но все пак съм и разочарована от него по две причини. Първо, в предложението на Европейската комисия липсва Всъщност това, което липсва е достатъчна амбиция, защото в крайна сметка вие се отказахте от а, Европейски регламент за заповедите и за решенията за конфискация. Липсва също така и а, разпоредби за управлението на имуществото, което е конфискувано от а, придобилите го с престъпна дейност. така. Ще продължа работата си по този текст. По конфискацията на имуществото, придобито с престъпна дейност. Тази конфискация трябва да бъде много ефикасна и недвусмислена във всички държави членки. Комисията заяви, че изменение четвърто стига твърде далеч и че има трети или добросъвестни трети лица. Съжалявам, но аз не смятам, че има добросъвестни трети лица, както каза и Вероник. Ако има някакви съмнения, мога да поканя всички ви да присъствате на изслушваните, организирани от комисията Крим, тъй като там участват представители на разследващите органи на, от държавите членки и те с много конкретни примери ни казват с какво се сблъскват всеки ден. Съгласен съм също така и с госпожа Бурселино. Разбира се, трябва да гарантираме правата на заподозрениите, аз съм винаги начело на всички инициативи за защита на обвиняемите, но все пак не бива да забравяме, че на първо място стоят правата на жертвите. Благодаря, госпожа Алфано. Ще ви помоля да останете по-кратки в изказванията си, защото сме предвидили само 30 минути за обсъждане на тази течка. След това ще изслушаме доклада на Европейската комисия, а след това ще посрещнем и председателят на Европол. Господин Де Юнг, имате думата. Благодаря ви много, господин председател. Мога да кажа, че дискусията, която провеждаме тази сутрин, не ме удовлетворява. Разбирам до голяма степен Европейската комисия, симпатизирам им, имам и известен брой въпроси, така че се надявам те да внимават в това, което казвам. Разбирам ги, защото в тази комисия, Комисията по граждански права в миналото поиска спазването на два основни принципа. Принципа на субсидиарност и принципа на съразмерност. Те са заложени в договора и не е трудно това да се постига. Европейската комисия направ... постига това, като чета тук доклада на комисията, виждам, че въпросът за субсидиарността е разгледан отблизо, виждам много информация, която се съдържа тук. Внимателно сте разгледали това, което предлагате да има принадена стойност. Тук обаче се опитвам да видя връзката с оценката на въздействието Хубаво е, че имаме препратка към а, общото проучване, което е добре, но всъщност пък не виждаме нещо, което да води към оценката на въздействието. Ако може, господа, да получим възможно най-скоро тази оценка. Що се отнася до принципа на съразмерност, Европейската комисия също детайлно е обяснила защо предлага определени компоненти, а други не. А тук вече слушаме колеги, които искат тези компоненти да се включат. Също така и споменаването на компетентността на съда на, Евро... на Европейския съюз, но в крайна сметка тук няма кумулативност и събираемост на решенията на съда, защото НПО-тата също се борят срещу организираната престъпност. Те не искат престъпниците да запазват своите облаги от престъпления. Но в същото време а, сме изправени пред това широко обхватно предложение от докладчика, и за нас е много трудно да преценим дали всички тези предложения са все още в ресора на Европейския съд. Видяхме едно решение, което беше представено докладчика, но това е един конкретен случай. Не се знае дали същото ще бъде решението при друго престъпление. Не се знае каква е, какъв е бил баланса на вероятностите. Те в този случай са преценили, че в този случай е, е разрешено обезпечаването и конфискацията. За нас обаче е много трудно да преценим дали все още сме в ресора на решението на Европейския съд и може би комисията може да ни помогне, като ни предостави тези решения. Това ще бъде много полезно. А, вторият ми коментар е свързан с коментарите на колегите. Отбелязвам си дискусията, проведена от координаторите за необходимостта от становище от Агенцията по основни права, защото наистина тази сфера е много сложна. В същото време, колегите, докладчиците в сянка искат повече. и те не споменават консултирането с експерти в сферата. Тоест, къде сме ние? Тоест, дали водим дискусии от името на политическите групи, дали се водят разговори от името на индивидуални членове на Европейския парламент. Това е много важно, защото в крайна сметка може да се стигне до текст, който се харесва от докладчиците в сянка, но може да се отхвърли от комисията като цяло, защото те все още водят тези дискусии. Не трябва да прибързваме, трябва да действаме много внимателно. Много съм доволен от предложеното докладчиците да се е, стесни приложното поле до организираната престъпност. Това е много важен въпрос. Ако се разшири приложното поле, трябва друга оценка на въздействието, е, за да се прецени дали това разширено приложено поле отговаря на принципа на субсидиарност и пропорционалност. Сигурен съм, че Моника Макове е разгледала въпроса и ще ни информира, ако се стигне до някакво решение, не трябва да се разгледа компетентността на Европейския съд заедно с комисията, заедно с Агенцията по основни права и в крайна сметка комисията ще може да вземе информирано решение по това толкова важно досие, което отговаря на изискванията за основни права и на работата на тази комисия. Благодаря ви, уважаеми колега. Виждам, госпожа Алфано, че вдигнахте ръка. Искате да отговорите, така ли? На, на това, което чухте. Ако може съвсем накратко да отговорите. Да, господин председател. Съвсем накратко искам да отговоря на господин Делон и коментарите, които той направи. Аз говоря до голяма степен като докладчик в сянка, който следи как протича работата по това досие. Ако има искане за становище, ако има искане за позиция, ми хубаво, няма никакъв проблем, защото а, ние стоим на много твърда основа и аз не изразявах своето лично мнение, аз говорих като докладчик в сянка. Благодаря ви. Следващия ни оратор. Господин Фос. Благодаря, господин председател. Също искам да взема отношение. Според мен предложеният подход е напълно правилен и принципно смятам, че трябва да го възприемем. Знам, че колегата Маковей много активно работи в тази област. Възхищавам се на нейната ангажираност, но постоянно разполагаме с прекалено малко време затова до момента не съм имал възможност да работя активно по този документ. Въпреки това, ще привлека вниманието ви към два-три момента, които бих искал да обсъдя, евентуално на двустранна основа с докладчика ни. Смятам, че ако искаме да уредим въпроси, отнасящи се към наказателното производство, на общо европейско равнище трябва да сме много внимателни, тъй като в държавите членки вече съществуват дълголетни традиции в областта на наказателното право. Трябва да вземем предвид тези правни традиции. Като се има предвид това, не знам дали въпросното предложение ще се впише в тези вече съществуващи наказателно-правни структури и правни традиции в държавите членки. Това е спонтанна реакция от моя страна, първоначален коментар, а именно, че трябва да сме внимателни по отношение на предложението, да видим дали то се вписва в съществуващите правни традиции. Имам предвид, например, принципа не два пъти за едно и също нещо. Мисля, че трябва да спазваме този принцип, трябва да се съобразяваме с правото на собственост, така както то е залегнало в конституциите. А що се отнася до погасителната давност, това също е един принцип, който осигурява правна сигурност. Трябва да проверим как можем да гарантираме спазването на този принцип – Друг подобен принцип е презумпцията за невиновност. Всичко това са принципи, които трябва внимателно да бъдат претеглени. Във връзка с опасенията, отнасящи се до правовата държава, не мисля, че трябва да се поставя под въпрос правовата държава. Аз съм готов да отстоявам принципите до край. Ще ви припомня случилото се през лятото в Румъния. То подкопа устоите на правовата държава. Мисля, че в работата си трябва да имаме предвид принципите на правовата държава, да се съобразяваме с тях. Uh, Давам думата на следващия оратор, само ако може съвсем накратко да се изкажете. Благодаря ви, господин председател. В обяснителния меморандум определен брой държави, които са включили в своето законодателство конфискация без влязла в си да присъда. Искам само да отбележа, че Харватска също е въвела такива правила за ефективното използване на конфискация с разширени правомощия и без влязла в сила присъда във връзка с конфискацията на активи и активи, които са прехвърлени към трети страни. Благодаря ви. Thank you. Thank you. Много ви благодаря, много ви благодаря, че наистина се изказахте съвсем накратко. Сега давам думата обратно на госпожа докладчика, но всъщност имаме и един допълнителен коментар от господин Прибъл от комисията, за да успокои малко опасенията. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да бъда съвсем кратък. Благодаря за всички изказвания, които чухме. Не смятам, че нашето предложение е прекалено скромно и малодушно, но просто сме включили известна осторожност при някои въпроси, върху които трябва да се поработи малко повече, особено когато работим по санкциите за лица, които или не са осъдени, осъдени или говорим за трети лица. Както казах, не трябва да забравяме, че тази тема, за разлика от други теми по наказателното право, по които работим в тази комисия, е много по-различен аспект има голям разнобой в държавите членки. При някои държави членки е почти невъзможно да се конфискуват активи, ако те не са свързани с судителна присъда за лицето. В този смисъл предложението е изключително смело. Но в същото време не трябва да забравяме, че държавите членки говорят от свое име в съвета и в някои правни традиции в държавите членки това е революционно предложение, докато в други държави членки по-скоро отразява настоящото състояние на националното законодателство. Смятаме, че член 83 от договора предполага хармонизация при наказателното право в връзка с престъпленията, които са изброени там в този списък Включени са и престъпленията на организираната престъпност, което е много широко обхватно понятие, но не позволява на държавите членки да преминат към други престъпления. Да се надяваме, че това законодателство, щом се приеме на европейско ниво, ще положи стандарта и за други престъпления, които не са включени в правомощията на Европейския съюз. Споделям вашето становище, че нашето предложение е до някъде недовършено, в смисъл, че също така трябва да си помислим за съдебното сътрудничество и надявам се, осъзнавате, че други отдели на комисията работят по този въпрос, но се работи активно. Господин Делион, вие ще получите оценката на въздействието до такси и веднага. Проучили сме измерението за основните права много внимателно, преди да започнем работа по този въпрос с нашата правна служба, с отдела по основните права в Генерална дирекция правосъдие. Не съм сигурен дали трябва да се консултираме допълнение към, с Агенцията по основните права и дали това ще а, добави нещо допълнително, което е от полза или просто няма да загубим време или да отделим прекалено много време. По субсидираността ние винаги я проучваме и знаем, че това е щекотлив въпрос за държавите членки, що се отнася до наказателното право и хармонизацията. Да, наистина смятаме, че има спешна и неотложна нужда а, да се законодателства на европейско ниво по този конкретен въпрос. Благодаря ви, господин председател. Госпожа Маковей, имате думата отново. Много ви благодаря, колеги. Благодаря и на комисията за а, този толкова интересен дебат, който проведохме тук. Ще спомена само някои от коментарите, които бяха направени. По приложното поле виждам, че искате да се запази на това ниво, в което е в момента. Ако от, гледна точка, от правна гледна точка това е допустимо, аз нямам нищо против. Започнахме вчера разговори с правната служба и поне в началото на разговорите си казахме, че не можем да преминем отвъд разпоредбите на член 83. Ако можем, да, ще обсъдим въпроса, но аз бих била доволна да запазим приложното поле такова каквото е. Някои колеги не биха искали да се запазят процедурата за гражданска конфискация, бихме могли да обсъдим въпроса. Проверих, видях, че има някои решения на Съда по правата на човека и трябва да се провери дали в някои случаи може да се прилага, в други случаи не. мисля, че в повечето случаи това зависи от условията за обявяване за невиновност. Наистина, по конфискация на третата конфискация на, трети, на имущество от трети страни. Разбирам това, което казвате, но не съм съгласна с комисията и ще се опитам още веднъж да спомена обосновката, която дадох в своя доклад, когато предложих да се заличат всички тези обстоятелства и хипотези, които ограничават конфискацията от трети лица. И ясно е, че ако дадено лице ползва дадено имущество безплатно или го закупува на цени много по-низки от пазарните, то има основания за подозрение за происхода на имуществото. Тоест, няма нужда още веднъж това да се доказва от страна на държавата. На второ място бих искала да кажа, че държавите членки и други страни, в които ситуацията е по-различна, принципите следват парите, независимо как наричаме парите. Дали това са земи, дали е поземлена собственост, дали е недвижима собственост или са парични средства. По отношение на добросъвестните трети страни, трети лица, то тези трети лица могат да решат проблема с лицето, от което са придобили собствеността. Т.е. това не е проблем на държавата. Държавата възстановява средствата, които са придобити чрез престъпна дейност, т.е. тя ги конфискува. Ако някой е бил прекалено наивен и не е могъл да предположи, че това са средства от престъпна дейност, то той може да реши проблема чрез гражданско производство с лицето, което, от което е придобито имуществото. Да, разбирам, че сте съгласни, така че бих искала текста да остане такъв какъвто е. И последно, по консултирането с Агенцията по основните права, тук съм съгласна с комисията, че не е нужно да пристъпваме към този процес, ще ни забави и ще повторя още веднъж, че ние можем, и аз съм го правила, да се консултираме с съда на, с по правата на човека и това е много по-важно, когато имаме такова становище, а не позиция от Агенцията по основните права. Просто не виждам защо да се провежда такава консултация и по принцип и по други досиета. Всеки път, когато се допитаме до едната страна, ще трябва да се допитаме и до другата, например в този случай правоохранителните агенции. Така че в този случай не давам своята подкрепа за тази консултация. Тя не е обоснована. За това решение вие казахте, че то е издадено само веднъж. Европейския съд по правата на човека действа на принципа на юриспруденцията. Един случай е достатъчен. Това вече е прецедент. В определени случаи, в определени процеси има конкретни обстоятелства, може да ги разгледаме и да изведем своите заключения. Но щом се предвижда в законодателството, законодателството се прилага, процесът се разглежда пред съда, и двете страни имат право на адвокат, така че е възможно да се разглеждат всички обстоятелства. Благодаря. Добре, ще продължим а, друг път с дебатите. Сега ги спираме. Сега веднага минаваме към следващата а, точка. 20 минути закъсняваме вече. Извинявам се за това. Но може би в следващите точки можем да наваксаме, така че бихме могли да дадем думата на директора на Европол на време. 23-та точка. Сега работен документ на службите на комисията относно прегледа на Европейската програма за защита на критичната инфраструктура или на английски PCIP. Европейската комисия през юни 2012 година публикува работен документ на службите по този въпрос прегледа на програмата за защита на критичната инфраструктура Следващите минути ще изслушаме комисията. Надяваме се, че презентацията ще бъде кратка. Ако има след това колеги, които искат да коментират, ще им дадем думата. И така, сега давам думата на представителя на Европейската комисия, господин Кристин Лаукс. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Само няколко минути, съвсем телеграфно, в телеграфен стил ще ви обясня какво се опитваме да постигнем при защитата на критичната инфраструктура на европейско ниво, какво сме постигнали а, на този етап и какво си мислим да предприемем като следващи стъпки. Защитата на критичната инфраструктура е сравнително нов въпрос в политиката по сигурност на Европейския съюз. Всичко започна през 2006 година, така че наистина, в действителност, два ли не онзи ден се задействаха програмите за защита на критичната инфраструктура. А това е една всеобхватна програма, която е изградена от различни градивни елементи. От една страна имаме законодателната, законодателния текст, директивата за идентификация и защита на основни трансгранични инфраструктурни компоненти. Имаме различни мерки, които се прилагат тук. От една страна интернет и инструмент, така че операторите, държавите членки, европейските служители да могат да си обменят информация за критичната инфраструктура. Това се нарича C-WIN, мрежа, информационна мрежа за критичната инфраструктура. Също така имаме и конкретна финансова програма, която е с цел подкрепа на пилотни проекти във връзка с критичната инфраструктура. Имаме и външно измерение по този въпрос водим много живен диалог с Съединените Американски щати и Канада по тези въпроси. И не на последно място, Програмата е с цел повишаване на информираността и повишаване на защитата на национално ниво. Тази програма ЕПСИП се прилага през последните 6 години и вече дойде време тя да бъде преразгледана. Прегледа от правна гледна точка се отнася само до директивата, но всъщност Цялата програма беше подложена на преразглеждане. И така съвсем напратко, накратко, извинете оценката, ще видите обосновката и някои конкретни детайли в документа, който ни публикувахме през юни. Като цяло показа, че програмата не води до конкретните очаквани резултати. Председателят прекъсва оратора. Извинявайте, обаче за пореден път има тук колеги, които си водят апартни разговори, докато комисията представя важен а, диалог, така че моля всички, които останват тук в залата, да пазят тишина. Моля ви да продължите. Благодаря ви, господин председател. Като цяло смятаме, че програмата не доведе до очакваните резултати. Ограничена е само до два отрасъла различните критерии, различните механизми в директивата водят до това, че държавите членки разглеждат само националната инфраструктура. А пък един проблем а, се отнася и до техните съседи, непосредствени съседи. Само 14 инфраструктурни компонента бяха набелязани а, като важни на европейско ниво, само единствено 14 в енергийния и транспортния сектор. Както всички ние знаем, взаимозависимостите се отнасят и до здравния сектор, финансовия сектор, цялата економика. Наистина имаме и аварии, и спиране на електрическия ток, да речем. Това стана преди няколко години и има своето пряко отражение върху въздухоплаването, например. И тук определено пропускаме своята цел – Други части от програмата вече водят до по-добри резултати. Както казах, регулярният диалог, който водим с САЩ и Канада, обещаващ, обменяме добри практики между двете страни на Атлантическия океан и това може да доведе до трансатлантическа котия или набор с инструменти. Имаме практически обмен на опит, практически обмен на идеи. Е, по този начин виждаме как можем да защитим операторите в частния сектор, например. Имаме много какво да научим един от друг. По отношение на финансовата програма на комисията, тук нямаме достатъчно освояване по защитата на критичната инфраструктура. Има редица причини за това. Може да видите различни примери, обосновка в документа, който е предоставен на вашето внимание. А това сме направили до този момент и преценката, която можем да направим на този етап. Разбира се, целият този въпрос за преразглеждането на програмата е наложителен и бихме могли да стигнем, сме стигнали бихме могли, извинете, да стигнем до цялостен набор от предложения за нейната промяна през 2013 година. някои мерки може да се променят, може да се заличат, но остава ключовия въпрос. Трябва да защитим своите жизненно важни активи и инфраструктура от рисковете за авариране или пък излизане извън строя. Наистина, нашето мислене на този етап и много ви моля да приемате това като разсъждение на глас за работата, която все още тече. Да нашите мисли се въртят около следните теми. Това ще е последното, което споменавам, господин председател. Бихме искали да се преместим, вече да не работим само върху идентификацията на критичната инфраструктура, а по-скоро на взаимозависимости в Европа, на критични места, т.е. да се а, придвижим от един отраслов а, подход а, по-скоро към регионален, един подход, който е по-близо до реалния живот. Защото какво значи взаимозависимост? Ако има авария на високите, на информационните технологии в една болница или в транспорта или в енергийния сектор, то това ще се отрази върху целия континент. Това е само един пример. И така разглеждането на ключовите места, на ключовите взаимозависимости, тяхната оценка и след това оценката на риска, управлението на риска до известна степен, се отнася до конкретна инфраструктура. Трябва да видим точно какъв риск се опитваме да ограничим и как да подходим към него. Това е първата стъпка. На второ място това ще доведе до мерки за готовност, за колективна подготвеност на европейско ниво могат да се проведат обучения, които да се разработят въз основа на различни сценарии на подрегионално или регионално ниво. Освен всичко друго, трябва да се види какъв ще е европейския отговор. Ако се получи такъв сериозен проблем, какво може да се направи на европейско ниво след направеното от местните и териториалните власти? виждаме, че има някои а, модули, които могат да се задействат след много сериозна авария. Как може те да се доразработят и да се използват така, че да се предостави европейска помощ, ако стане нещо много сериозно? И накрая във връзка с правните въпроси, защото програмата Exit през 2006 година беше адаптирана единодушно възоснова на член 352. Лисабонският договор промени това, защото сега вече имаме член 196, който е конкретно за гражданската защита, не става толкова дума за хармонизация, за законодателна хармонизация на правната рамка, а по-скоро този член отваря една възможност за европейска платформа, за европейско сътрудничество между европейските власти, националните власти, местните власти и операторите, така че да се постигне по-високо ниво на защита. Мислим и по този правен въпрос, за да можем да променим качество на схемата. Благодаря ви. Благодаря на комисията за това представяне на работната програма. И сега, ако има някакви коментари, дали някой от колегите иска да се изкаже? Никой не иска думата. Няма желаящи. Добре, в такъв случай ви благодаря за представането на тази програма за защита на критичната инфраструктура. По този начин успяваме да наваксаме с времето. Съвсем на време сме, 10 и половина. Това е вече времето, при което трябва да започнем точка 24. Европол, работна програма, оценка и киберпрестъпност. Приветстваме Роб Уейнрайт, директорът на Европол. Господин Уейнрайт, благодарим ви, че се отзовахте на поканата ни за участие в съвместно разискване за работната програма на Европол и киберпрестъпността. Както знаете, през едните месеци комисията ще излезе с законодателно предложение за Европол. Това се вписва в работната програма на Комисията за сигурността и вътрешните работи. То се вписва в работната програма на ресорния комисар Малмстрём и е част от текущия диалог с Европол. В рамките на този диалог директорът на Европол, господин Уейн Райт, ще ни представи работната програма на Европол за 2013 година, извършеното външно проучване и методологията на работната програма. След това ще дадем думата на Райнхард Прибе, директор вътрешна сигурност към Европейската комисия. Той ще ни представи постигнатия до момента напредък по законодателното предложение за Европол и за създаването на Европейския център по киберпрестъпност ще ни представи и стратегията за борба с киберпрестъпността. Сега давам думата на господин Уейнрайт за 15 минути. След това ще открием разискванията. Доколкото знам, господин Уейнрайт има PowerPoint презентация. Готово ли е всичко за презентацията?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 Господин Уейнрайт, имате думата. Благодаря, господин председател. Докато чакам да се появи презентацията ми на екрана, нека направя няколко уводни думи. Първо, благодаря на господин председателя и на всички членове на вашата комисия за отправената към мен покана да ви представям последните събития, последните промени на ниво Европол във връзка с законодателното предложение на комисията за Европол, което предстои да бъде публикувано през едните месеци. Ще ви представя някои промени важни за работата на Европол, като например създаването на Европейския център по киберпрестъпност. През следващите 15 минути ще се спра върху конкретните стратегически цели, залегнали в работната ни програма за 2013 година. Ще се спра и върху факторите, за които говорих до тук. Уважаеми членове на Комисията по граждански свободи, отправих към вас покана да ни посетите в главното ни седалище в Хага през ноември. Надявам се да се възползвате от това наше предложение. Европол е сред правоохранителните органи на Европейския съюз, които дават възможност за платформа за обмен на и анализ на информация във връзка с престъпността. С това допринасяме за борбата с престъпността в Европа. В момента обстановката се осложнява, тъй като се разрастват и организираните престъпни групировки. За това допринася и настоящото економическо положение – борбата с организираната престъпност и заплахите от тероризъм в времена на финансови ограничения. Това е едно от основните предизвикателства, пред които е изправен Европол в момента. Поставяме все повече ударението върху извършването на основните си дейности. Програмата за 2013 година залага рамката, която надявам се ще ни даде възможност за по-ефективна работа. Както казах, обстановката, в която работим, все повече се осложнява. Говорил съм пред вашата комисия и пред комисията за организираната престъпност, за глобализирането на организираната престъпност. Организираните престъпни групировки извършват все по-динамична дейност, насочена към предприемачество те са и все по-мобилни, като се имат предвид отворените европейски граници. Организираните престъпни групировки инвестират в много разнообразни видове престъпна дейност инвестират и придобитите от тази дейност средства в най-различни области. Западноафриканските организирани престъпни групировки в момента набират членове от Европа, най-вече източна Европа, в качеството им на куриери в рамките на трафика на наркотици и по-конкретно на кокаин. Съвременните технологии до голяма степен улесняват организираната престъпна дейност. Те са от ключово значение. Щетите, нанесени от киберпрестъпността в световен мащаб, данните за размера на тези щети са от частния сектор. Съжалявам, че не разполагаме с по-надежни разчети, с по-надежни проучвания и факти. Мисля, че по-голямата част от информацията за размера на тези щети трябва да идва от държавните органи. Към момента Съдейки по размера на тези щети, се вижда, че това е една много доходоносна, разрастваща се дейност нараства необходимостта от услугите, предоставени от Европол. През 2011 година предоставихме оперативна подкрепа по 14 000 случая. Това представлява увеличение с 17% в сравнение с предходната година. За 2012 година се очаква по-нататъчно увеличение с 22%. Увеличава се необходимостта от сътрудничество от наша страна в областта на правоохранителната дейност разузнавателната информация, която получаваме от основната си база данни, така наречените аналитични работни файлове, се отнася до 20 различни области. Виждате, че между 2008 и 2012 година се наблюдава почти трикратно увеличение на информационните единици, които получаваме от държавите членки. Всичко това означава много повече работа от наша страна. Същевременно обаче не се е увеличил броят на служителите ни за въпросния период от 2008 до 2012 година. Това от своя страна означава, че трябва много по-ефективно да използваме ресурсите си. Друг пример за работата ни е обмена на информация общият обем на информацията, обменена чрез нас, изиск... се увеличава. Увеличава се обемът на анализите, които извършваме, така можем да предоставим по-широка оперативна подкрепа на държавите членки, например чрез изпращането на наши специалисти на място. Те, разбира се, не разполагат с изпълнителни правомощия, предоставят единствено подпомагане, но могат на място да предоставят ценен експертен опит и информация от базите ни данни. През изминалите години се увеличи участието на Европол в съвместните екипи за разследване. Европейският съюз прие важна нормативна уредба в тази област целяща борба с организираната престъпност и тероризма. Към момента държавите членки много по-широко се възползват от оперативните способности на съвместните екипи за разследване, не на последно място благодарение и на ангажираността на комисията, която предоставя финансиране и възможности за подпомагане. Европол и Европейският орган за съдебно сътрудничество също проявяват много по-голяма воля за подкрепа по тази линия. Разраства се обхватът на дейността ни в редица области, в това число и в рамките на новия цикъл на политики на Европейския съюз. Той включва 8 приоритета в борбата с престъпността, приети от съвета на Европейския съюз. Ролята на Европол в рамките на този цикъл е да координира оперативните планове, изготвени във връзка с тези 8 приоритета, както и да изготви основополагащия стратегически документ за оценка на заплахите от организирана престъпност. Първият такъв документ ще бъде изготвен през март идната година. Увеличава се, както казах, обхватът на оперативната ни дейност. Същевременно обаче ресурсите, с които разполагаме, са повече или по-малко непроменени. Това въжи и за администрацията на Европейския съюз като цяло, така че не се оплакваме, но отбелязваме, че сме обект на по-голям натиск в посока ефективност и реализиране на економии. Какво предприемаме, за да се справим с тези предизвикателства? Възнамеряваме да реализираме економии с цел постигане на ефективност. Това са основните елементи на работната ни програма за 2013 година, за които се споразумяха комисията и управителният ни съвет. Виждате, що се отнася до реализирането на економии, че още през 2011 година поставихме началото на обща процедура по реализиране на економии. Тя ще продължи и през 2013 година. В рамките на тази процедура прилагаме нова стратегия за управление на човешките ресурси и нова стратегия за управление на работните процеси. Цялата процедура вече доведе до економии в размер от 5% така, например, намалихме броя на годишните срещи на управителния съвет от 6 на 4 годишно. Разработихме и процес за управление, който е пригоден към нуждите на Европейския център по киберпрестъпност. Увеличихме като цяло ефективността си, като Meanwhile, trying to improve the efficiency of our work process, processes, particularly in като намалихме процедурите по управление с 20%. Подобряваме и концепцията по отношение на базата си данни, така хармонизираме процедурите по обмен на данни и в по-голяма степен се възползваме от ефекта на взаимодействие тъй като установяваме все по-големи взаимовръзки между различните видове престъпност, се налага да осигурим и оперативна среда, която ни дава възможност за по-голяма гъвкавост. Разшири се сътрудничеството ни с частния сектор, най-вече в областта на киберпрестъпността. Що се отнася до способностите ни за разследване на финансови престъпления, Подобряването на системата в тази област ни дава възможност за по-ефективна работа, за задълбочаване на сътрудничеството ни с други европейски органи. Друга наша основна цел за следващата година е подпомагане на операциите по оценка на заплахите от престъпност в рамките на цикъла на политики на Европейския съюз. Вече опоменах 8-те приоритета Поставяме ударението в рамките на оперативното подпомагане върху оценката на заплахите от тежка и организирана престъпност. През изминалите месеци някои от вас ми поставиха въпрос за методологията, на която ще се основава тази оценка. Работим активно за подобряването на методологията, така че да изготвим добре обосновани заключения, методологията за оценка на заплахата от организирана и тежка престъпност се изготвя в сътрудничество с научните среди и държавите членки. Тя е насочена предимно към анализ на естеството и на организираните престъпни групировки и на конкретните дейности, които извършват. Методологията е по-добра от прилаганите до момента. Мисля, че тя ще доведе и до по-добри резултати. В рамките на работната си програма ще предприемем действия и за укрепване на способностите си, например чрез усъвършенстване на системата за анализ, чрез разработването на по-широки способности е, за докладване на държавите членки и заинтересованите страни за нововъзникващи заплахи от терористични атаки и организирана престъпност. Създали сме системата за обмен на информация Сиена, която се използва широко от държавите членки. Що се отнася до бъдещето, очакваме новия регламент за Европол. Комисията постави началото на независим преглед на действащата политика за Европол. Към момента този преглед приключва. Резултатите от него ще залегнат в работата по нова, новия регламент. Резултатите бяха представени на управителния съвет през юни тази година и бяха предоставени на съвета и парламента. Това е един много дълъг доклад. Според заинтересованите страни, приносът на Европол към мерките на държавите членки за борба с организираната престъпност придобива все по-голяма значимост и е все по-относим. Изтъкнати са и някои препоръки за повишаване на ефективността на работата ни в бъдеще. Ще се спра само върху една или две, като наблегна най-вече върху необходимостта да се подобри процеса на обмен на информация между Европол и държавите членки. Сега ще има много големи разлики между обема на информация, който обменяме с различните държави членки до голяма степен усъвършенствахме техническите си способности за споделяне на данни, но при все това продължаваме да зависим от правоприлагащите органи в държавите членки. Те следва да оценят по достоинство сътрудничеството с Европол. Смятам, че трябва на общо европейско ниво да се насърчава по-активния обмен на информация с държавите членки. Това може да се окаже много важно за подпомагането при оперативни действия и разследващи действия, то ще се отрази съществено и върху финансирането. За да увеличим гъвкавостта на обработването на информация, като се има предвид нарастващия обем на информационните потоци, трябва да обмислим проблема с различните си системи за обработка на данни. Трябва да разполагаме с по-широки способности не само за анализиране на повече данни, но и за установяването на строги принципи за защита на данните. Ще се спра върху бъдещите ни връзки с Европейския парламент. Неведнъж сме говорили за условията, при които парламентът би могъл да разполага с по- широки възможности за по-ефективното прилагане на правомощията си за парламентарен контрол. Очаквам в регламента да залегнат такива възможности, да се предвидят, например, правомощия за достъп на парламента до класифицирани документи. Господин Лопес Агилар наскоро разговаря с мен по този въпрос. Заключение Виждаме, че се ускорява темпото на работа на Европол, увеличава се броят на партньорите ни на ниво държави членки. Същевременно се осложнява обстановката, в която работим, увеличават се предизвикателствата, пред които сме изправени. Във връзка с това се стремим да разширим способностите си, да ги използваме по-ефективно, подобно на всички други структури на Европейския съюз. Надяваме се, че парламентът и вашата комисия ще ни подкрепят и в бъдеще, така че да разполагаме с допълнителни средства, в това число и финансови за по-нататъчната си дейност. Надявам се, че парламентът ще даде своя принос за приемането на новия регламент за Европол. Председателят, благодаря ви за много интересното представяне на промените, които предстоят на ниво Европол, една важна институция в областта на сътрудничеството между полицейските и правоохранителните органи в областта на борбата с организираната престъпност. Сега ще дадем думата на представителя на комисията господин Райнхард Прибе, директор вътрешна сигурност към Европейската комисия, ще направи своето изложение, след което ще пристъпим към разисквания. Виждам. Мистер Прибе, you've got the floor. Виждам, че някои от вас искат да участват в разискванията. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви за тази възможност да изказвам нашето становище относно е, идеята с предгръждане регламент, управляващ Европол. Няма да правя коментари по работната програма на Европол за 2013 година, защото, както вече спомена и директорът на Европол, е, комисарят Малстром напълно подкрепи тази работна програма. Мисля, че мога да пропусна голяма част от предвид... предвиденото в моята презентация, защото господин Лайнрайт вече го каза. Комисията възнамерява да направи това предложение тази година. Както господин Лайнрайт спомена, проведохме а, независимо изследване, то беше осъществено от Арант и то се основаваше на широк допитване до заинтересованите страни, включително и държавите членки и членовете на управителния съвет на Европол. И затова смятам, че имаме доста ясна представа за това, което според заинтересованите страни може да бъде променено и подобрено в Европол. В момента в Европейската комисия сме в процеса на изготвяне на оценка на въздействието, която разбира се ще се основава до голяма степен на изследването на РАНТ. И сме сигурни, че ще успеем да изготвим предложение до края на годината. Важно е също така да подчертаем, че искаме да пригодим и да подобрим ефикасността на дейността на агенцията Европол. И също така възнамеряваме да направим някои а, предложения с цел провеждане в съвестимост с Лисабонския договор. Но тук става въпрос за една агенция, която, както всички добре знаем, функционира отлично. Не сме в положение на спешна нужда от преразглеждане на правното основание, защото нещата не работят. Целта тук е да подобрим една агенция, която вече функционира много добре. Привеждат съответствие с договорът от Лисабон на регламента за Европол, е важно от гледна точка на институциите. Този процес, както спомена и господин Уайнрайт, включва засилване на парламентарния контрол над дейността на ам, Европол, както е записано и в член 288 на договора. Тук става въпрос за отчетността на Европол не само пред Европейския парламент, но и пред националните парламент, парламенти. Проведохме редица срещи по тази тема, за да преценим как може това да се осъществи на практика. Предлагаме да добавим и парламентарното наблюдение а, върху управлението на, поли... на политиките за финансиране и гарантирането на правилното разделение на властите и на ролите, допълнение към политическия контрол върху бюджета. Ще се опитаме също така да приобщим представители на парламента към ежедневната дейност на Европол. При вечното съответствие след договорът от Лисабон на регламента за Европол е също така и отлична възможност да разгледаме някои слабости, в дейността на Европол и евентуално да я подобрим. Както го спомена и господин Уайнрайт, основната ни цел е да дадем възможност на Европол да подобри цялостната си дейност, като част от този процес минава чрез засилване на готовността на държавите членки за сътрудничество с агенцията. Както вече казах, не става въпрос толкова за промяна на правното основание, колкото за промяна на поведението и на отношението към Европол в някои национални полицейски служби. може би не е много добра идея да се въвеждат само задължаващи правила. Идеята е по-скоро да се променят моделите на поведение Целта е да стане ясно, че всеки, който иска да се ползва от услугите на Европол, трябва да допринася с информация за дейността на агенцията. Трябва също така да преразгледаме възможности за обмен на информация на Европол с трети страни. Това никак не е лесно, тъй като една от промените, която се въвежда от Лисабонския договор е факта, че Европол като агенция вече няма да има възможността от сам по себе си да сключва споразумения с трети страни. За целта трябва да се спазва стандартната процедура за споразумения с трети страни, а именно предложение от страна на Европейската комисия и решение от съвета и Европейския парламент. Освен това предвиждаме възможност обмисляме възможността да направим предложение, което даде възможност на Европол да, сключ, да обменя информация с частни субекти, което е много важно за дейността на Европол, но разбира се е свързано с някои притеснения относно защитата на данните. Ефективността на Европол може също така се увеличи чрез една по-гъвкава структура за управление на информацията. Европол се ползва с реномето на много висока защита на данните и трябва да обмислим възможността за въждане на по-гъвкава структура за управление на данните, като едновременно с това запазим високите стандарти на защита на данните. И накрая, господин председател, ще засегне един въпрос, който е по-скоро с хоризонтално естество. Относно правилата, свързани с управлението, определянето на генералния директор и функционирането на управителния съвет на Европол, след дълги разисквания, заедно с представители на съвети на Европейския парламент, Европейската комисия се полага усилия да има хармонизирани правила за управлението на всички агенции, така че ще има предложение и за управлението на Европол. Това са основните ни коментари за предложението за изменения на регламента за Европол. А сега накратко за Европейският център по киберпрестъпността. Той не е пряко свързан с това предложение. Става въпрос за нова задача на Европол, която не е пряко свързана с разгрешането на правното основание, възоснова на съобщението, направено от комисията, публикувано от комисията през март и което беше приветствано от всички. Европол ще бъде домакин на Европейския център по киберпрестъпност, възоснова на всичко свършено до момента от агенцията. Подготовката в момента тече. Знаем, че все още трябва да отговорим на бюджетните нужди, свързани с изграждането на този център. Също това не е нова задача за Европол, тъй като не добавяме нищо ново в правното основание на функционирането на агенцията, но това е ново по отношение на метода на функциониране, защото се, изисква създаването на нов център и естествено това е свързано с разходи, а както знаете в момента се правят спестявания и съкръщения на обществените бюджети за всички агенции, бюджета на Европейския съюз, както и бюджетите на държавите членки. Въз основа на разискванията с Европол сме уверени, че процесът за създаването на този център върви напълно според графика, изготвено от съобщението на комисията, по през март. Благодаря ви. Благодаря, казва господин председателят, благодаря на господин Прибе за това представяне на привеждането в съответствие на регламента за Европол с договорът от Лисабон. Това наистина е много важен акт на европейското законодателство – е, части от е, плана за действие на Стокхолмската програма. Чрез този процес показваме, че се движим в правилната посока напред в целите си за борба срещу международната престъпност – и също така показваме, че поемаме отговорността си за създаване на нови правни инструменти, които да приобщят Европол към останалите агенции в областта на пространството на правосъдие, свобода и сигурност. Чухме представянето на директорът на Европол, господин Лайн Райлайта, чухме и представянето на господин Прибът, Европейската комисия, а сега нека да чуем членът на парламента. Много ви благодаря, господин председател. Благодаря ви за всички неща, които казахте преди малко. Наистина, <laughs> така много хубаво ми прозвучаха, като една милувка за моите уши. Приветстваме с добре дошъл директора на Европол. Благодаря ви за това, че сте тук. Винаги са полезни вашите презентации, когато представяте своята работна програма. Искам да благодаря на господин Прибе за обзора, който направи пред нас по новия регламент. Искам обаче да направя някои коментари. Мисля, че е по-добре да бъдат коментари, а не просто въпроси. Сега какво искам да отбележа? Наистина съм много доволен да чуя казаното за мобилните служби, за мобилните офиси. Това е един си инструмент, който получава все повече оперативна подкрепа. Това е част от нашия набор от инструменти, който се използва от страна на Европол. Сигурен съм, че ще се използва много повече и по най-разнообразни начини. Ще се използва повече при съвместните екипи, при съвместните групи и това е само една стъпка напред. Това е много полезен инструмент при борбата срещу киберпрестъпленията. Споменахте обаче и още нещо – Това е предложение от комисията, но така или иначе то струва нещо. Ако имате нови правомощи, ако имате нова задача, ще трябва да си я заплатите, което означава, че ще трябва да поемете средствата по нея, което означава, че ще трябва да имате парите. Не може просто да кажете, ура, имаме си нова задача, тези оперативни центрове са много хубави и в Европа са ни нужни, за да се борим срещу киберпрестъпленията. Но това не е просто много голо ура, трябват и някакви средства, с което то да се подплати. Нашата оценка наистина е много важна. Вашата оценка е много важна по отношение на този регламент. Мисля, че това трябва да се обсъди в парламента през ноември и, както каза председателят, по този начин Европол ще има истинско правно основание което почива върху Лизабонския договор. Мобилният офис е за обмен на информация. Но наистина до голяма степен трябва да се подобри. Вече имаме сериозен напредък. И Европол вече получава известно доверие, доверие, което трудно получава, но наистина заслужава. Просто искам тук нещо да бъде пояснено. Сега, вие казахте, когато говорите за аналитичен капацитет, за това да се заличат разликите между информационните системи. За какво точно говорите тук в случая? А ако казвате това, което си мисля, че казвате, съгласен съм. Но дали говорите за една обща система? Една система, при която всяка агенция има свое собствено пространство. За това ли говорим? Или говорим за заличаването на разликите в рамките на Европол? Ако е първо, първото предложение, съм съгласен. В новия регламент, и мисля, че господин Приба, това е важно и за вас, вие използвате един израз, който на нас не ни харесва. Там става дума за надзор. Ние говорим по-скоро за контрол, а не за надзор. Едно е да се осъществява надзор, друго е да има парламентарен контрол. Съвсем различни неща са. Ние искаме да има парламентарен контрол. А парламентарния контрол няма нищо общо с управлението и администрирането на Европол бихме искали да има балансиран парламентарен контрол. Това искам да кажа. По силата на 180 член от Лисабонския договор, що се отнася до съвместния преглед. Но в Лисабонския договор се казва контрол. Ние искаме това да се запази. Благодаря ви, господин Диас. Благодаря, господин председател. Благодаря на господата Уейнрайт и Прибе, които за... направиха много кратки изявления. Нямаше друга възможност. А като видя колко са дълги документите, докладите по тази точка, то се съмнявам, че Колегите са се запознали с всичко в детайл. Двамата ни гости говориха за сътрудничеството с националните органи, което разбира се е много важно. Но има и още един момент, който трябва да разискваме много активно тук в парламента във връзка с промяната на правното основание за Европол. Няма да се спирам конкретно върху Центъра по киберпрестъпност, но трябва да се изясни какво следва, какво може да направи една централизирана структура и какви действия могат да предприемат държавите членки. С други думи, не може всички отговорности и правомощия да се прехвърлят към една централизирана структура и държавите членки трябва да поемат отговорност. И двамата ни гости говориха за обработката на данните. Що се отнася до отделните системи за обработка на данните, то тук неведнъж сме казвали, че не искаме да се увеличава броят на функциониращите независимо една от друга системи. Така се увеличава вероятността за злоупотреби. Имам въпроси във връзка с предаването на данни към трети страни какви данни към кои трети страни и при какви условия ще се предават. Говорихте и за това, че ще се предават и чувствителни данни. Упоменахте и обмен на данни с субекти от частния сектор, но кои са тези субекти? В момента преговаряме въз основа на текст, изготвен от госпожа Рединг, за приемането на регламент за защита на данните. Действа директива за защита на данните в областта на съдебното сътрудничество. Запозната съм с позициите на някои държави членки по този въпрос – те не биха искали да се приема директива, мисля, че това трябва да се вземе предвид, като се обсъждат последиците за защитата на данните. Трябва да обсъдим темата за защитата на данните критично и подробно, и то не чак когато излезе законодателното предложение. Мисля, че обработката на данни, предаването на данни, в това число и на чувствителни данни, е много важна тема, която трябва да обсъдим тук. Много ви благодаря. Господин Хаузер. Благодаря, господин председател. Споделям опасенията на колегата, изказала се преди мен. По въпроса за контрола. Според мен контролът е много важен, важен момент. Споделям опасенията на колегата във връзка с обработването на данни и защитата на данни. Благодаря на двамата ни гости за изложенията им. Оставам с впечатлението, че на ниво Европол са извършени много положителни промени и че тази организация продължава да е важен инструмент в борбата с организираната престъпност. Заявихте, че не се нуждаете от разширени правомощия, а от установяването на дух на по-ефективно сътрудничество с държавите членки. Приветствам това. Какво е интересно за мен? Искам да узная, ако искате да продължите да изпълнявате функциите си както до сега и като се имат предвид увеличаващите се предизвикателства, какъв е размерът на бюджета, от който се нуждаете? Необходими ли са ви допълнителни средства? Интересно е за парламента да получи отговор на този въпрос, така че да можем да го отчетем при бъдещата си работа. Благодаря, госпожа Холмайер. Благодаря, господин председател. Получих много подробна, много интересна информация от Европол при работата по по директивата много дълги разговори съм провеждала с Европол. Мисля, че днес просто не дадохме достатъчно време на господин Уейнрайт да се изкаже. Към колегата Зипел, не бива винаги да сме недоверчиви. Защо? Защото предаването на данни може да се извършва с цел предотвратяване на престъпления. Имам предвид предотвратяване на престъпления, извършени в определена държава членка. Ако не бъде предадена надлежно информацията за тези престъпления, чрез каналите на Европол, например, то е вероятно подобни престъпления да бъдат извършени и в други държави членки. Във връзка с този обмен на данни искам да попитам господин Уейнрайт следното. Как може да се изгради система за предотвратяване на тежки престъпления, в това число и по отношение на киберпрестъпността. и бих била благодарна, ако не изразяваме веднага недоверие спрямо Европол. Не бива веднага да твърдим, че всичко в бъдеще ще се централизира. Господин Уейнрайт заяви, че Европол ще е посредник по отношение на държавите членки. Ако определени мерки не могат да бъдат предприяти на ниво държави членки, то тогава ще се намесва Европол, като оказва съдействие. Съгласна съм с колегата, който заяви, че е по-добре да се използва формулировката контрол, а не надзор. Ние искаме да упражняваме контрол, а не просто надзор. Председателят, госпожо Зипел, искаме да установим диалог за това, госпожо Холмайер, нека кажа следното. Да, разбира се, не бива веднага да проявяваме недоверие, но не бива и веднага да оценяваме всичко положително. Не искам да се определят, постановяват някакви условия и след това аз да проверявам тяхното спазване. Още в самото начало на процеса трябва да постановим условията, при които ще се приеме новата нормативна уредба за Европол. Освен това, разбира се, всички структури, участващи в обмена на информация, трябва да си обменят данни единствено в името на превенцията на борбата с престъпността. Но в Германия казваме, няма нищо лошо в доверието, но още по-добро средство е контролът. Затова трябва още от самото начало да си поставим въпроса за това какви данни ще се предават, какво ще е естеството на чувствителните данни, какви ще са разпоредбите за защита на данните в рамките на процеса за предаването им. Защо? Защото трябва да отчетем и развитието на технологиите, което налага нови форми на сътрудничество. Днес разследването се проваля много често поради липсата на сътрудничество, липсата на добро сътрудничество, недостига на персонал. Във връзка с това държавите членки трябва да поемат своята част от отговорността. Не бива веднага да пристъпваме към установяването на централизирани структури – още веднъж повтарям, не става дума за проява на недоверие, а за проверка, за поставянето на конкретни условия още в самото начало на процеса. В противен случай ще бъдем изправени пред предаването на огромни масиви от данни без никакъв контрол, което не съответства на първоначалната ни цел. Благодаря на госпожа Зипел. Госпожо Холмайер, Искате да отговорите? Не искам да си говорим само госпожа Зипел и аз, но през изминалите месеци имах възможност да проведа много обширни дискусии. Затова нека кажа, че не съм толкова недоверчива. Европол съгласно информацията, с която аз разполагам, не възнамерява да изземе изцяло правомощията на държавите членки. Проблемът е, че държавите членки все още имат а, нужда от съдействие в областта на обучението и в други области, така че да се справят с пропуските на национално равнище. Не бива да смятате, че Централният център по киберпрестъпността ще изземе правомощията на държавите членки. Точно обратното, европейските структури се нуждаят от компетенциите на държавите членки. Те не могат да заместят националните структури. To, to, to сега отново даваме думата на нашите гости. Слушахме презентациите им, слушахме въпросите на колегите. Може би те имат правото все пак на някакви заключения. Най-напред господин Уейнрайт. Какво смятате след всички бележки, коментари и въпроси, направени от членовете на Европейския парламент? Може би вие самия искате да коментирате и да им отговорите. Благодаря ви, господин председател. Благодаря за всички полезни коментари. Наистина си биле права, че това е началото на един много важен дебат, както тук в тази институция, така и в други институции. Ще видим, като излезе предложението на Европейската комисия в края на тази година, но така или иначе така засегнахме някои доста важни теми. Благодаря на господин Демера. Разбирам, че вие говорите от опит във вашата кариера. Знаете какво означава да се борим с престъпността. И това, което е от значение е да се предостави на разследващите органи правилната информация на правилното време, така че те да могат да използват в по-гъвкави среди, като например нашите мобилни офиси. Също така да поясня двусмислеността за това, което може би стана въпрос по отношение на информационните системи. Наистина това е вътрешна реорганизация и хармонизиране на нашите системи, така че Европол да стане по-ефективна, така че да можем да разглеждаме нашите данни по-ефективни и да хвърляме а, съответните мостове към а, престъпни дейности и а, организирани престъпни групи по един по-ефективен начин. Мисля, че още нещо, което каза госпожа Сибил, че парламентът като цяло е за това да има по-малкото системи, колко толкова по... Разминете <laughs> колкото е възможно по-малко системи. Ние се опитваме да включим именно този компонент при анализ на работата на нашата агенция. По отношение на обмена на данни, при размяната на мнения между последните две ораторки, наистина е вярно, че това, което няма да променим в новия регламент е естеството на Европол, на работата на Европол. Ние оказваме подкрепа на системите на държавите членки. Ние нямаме изпълнителни правомощия, ние не ги искаме и не, не правим заявления дори и в новия център по киберпрестъпленията. До известна степен, разбира се, има централизация, но само до такава степен, до е, каквато има нужда от определен орган, в Европа, който да работи по една глобализирана заплаха и това е по-скоро експертен център. Тук госпожа Холмайер спомена връзката между различните агенции, които си сътрудничат на национално ниво. Мисля, че това е от жизнено важно значение по отношение на съвременната заплаха от организираната престъпност и вече не може да се противопоставяме на това само с работа на национално ниво. Има наистина задачи, които трябва да бъдат отразени в правомощията, уредбата, които имаме по отношение на работата с данни. Нашата работа е да установяваме естеството на престъплението организираните престъпни групи, които действат в трансграничен мащаб, има групи, които действат в интернет абсолютно безнаказано и те причиняват вреда на нашето общество ежедневно. Ние противодействаме, като събираме информация от националните органи и поради тази причина ни трябва и по-ефективен механизъм, който да ни позволява да събираме тези данни. След като ги съберем, ги използваме, за да идентифицираме престъпността, но също така ни позволяват и да подкрепим оперативността на национално ниво. И най-вече тази тази връзка между едно разследване в една държава и друго в друга държава, за да се идентифицира уникално нещо, което а, разследващите не виждат сами. По този начин за тях е възможно да бъдат по-ефективни своите полицейски дейности, така че да предотвратят бъдещите престъпни дейности. Какво означава това? Това означава, че трябва да имаме средствата да събираме и съхраняваме тези данни, и то от все по-голям набор от доставчици на данни. Най-вече правоохранителните агенции. Но ставаме свидетели най-вече на частните компании по отношение на киберпрестъпленията, които съхраняват съответните данни и това са доставчиците на интернет услуги, да речем. Така че това е реалността да видим националните органи а, и техните зависимости, това, че те зависят от тясното сътрудничество с частния сектор. И трябва това да бъде отразено на европейско ниво. Госпожа Сиба спомена чувствителните данни и наистина трябва да включим защитни механизми в тази връзка. Смятам, че правният термин чувствителни данни може да включва информация, за сексуалния живот на частно лице. Това е особено чувствителна информация но една от задачите ни е да се противопоставяме на детската порнография и тук имаме определени права върху съхраняването на чувствителните а, данни, защото в този случай имаме една конкретна цел. Дори в случая с чувствителни данни понякога а, ни трябва достъп до тях. Но тук вече, а, както казах много пъти, а, ни трябва система, здраво работеща система за защита на данните. Ние наистина трябва да налагаме съответния контрол, трябва да увеличим ефективността на, на начините на действие, защото не питаем никакви иллюзии за това колко важен е този начин на действие. Но се нуждаем от привилегирования достъп до данни в Европейския съюз и поради тази причина носим пълна отговорност за тяхното безопасно управление. И накрая още нещо, ако ми позволите, господин председател. Господин Зиманхаузер попита за изискванията, които бяха отразени от господин Демера. Наистина, за ИСИ-3, наистина това е много важна задача, която води до много сериозни предизвикателства. Нуждаем се от допълнителни средства. През 2011 година, чрез процеса на вътрешна реорганизация, успях да намеря допълнителни ресурси в рамките на Европол, които да бъдат отделени за тази област. Но това е над доста скромни мащаби и трябва да получим допълнителни ресурси. Ще видим какво ще реши бюджетния орган в контекста на разискванията за бюджета за следващата година. Благодаря така или иначе за, коми, на комисиите Либе, комисията по бюджета за това, че ни оказват подкрепа и разбиране за уредбата и начина по който ние действаме. Също така, като гледаме нарастващите киберпрестъпления, нарастващите потоци на информация, за бъдеще може би е добре да се получат умерени увеличения на бюджета, като това голяма степен зависи от многогодишната финансова рамка. И разбира се, водим преговори с комисията като разбираме, че това не са лесни времена за каквото и да било увеличение на бюджета, така че проявяваме реализъм. Надявам се, че отговорих на повечето въпроси. Благодаря на всички за положителните коментари. Благодаря. Много благодаря, господин Уейнрайт. Да, наистина успяхте. Успяхте, както обикновено. Успяхте да отговорите на всеки въпрос, който беше зададен по време на тези дебати. Сега нека да чуем господин Прибе, защото със сигурност той също иска да направи коментари по предложението на комисията. Благодаря ви, господин председател. По време на дискусиите исках да договоря на немски, но така или иначе ще се придържам на, към английския език. По този начин ще бъда по-точен по отношение на терминологията и отчетността, да речем. Когато се изготвя нов регламент, т.е. днес водим предварителна дискусия преди да излезем с предложение – при изготвянето на нов инструмент в борбата срещу престъпността. Според мен основното опасение е свързано с постигането на ефективност и включването на защитни механизми. Може би е, звучи странно да е в обратен ред, да е първо защитни механизми после ефективност, но сме включили всички налични принципи за защита на данните тъй като работата на Европол, това съвсем естествено е свързана с обмен на данни. И правилата, с които ще излезем, не означава, че са пряко приложими към всички институции и по-скоро искаме да изготвим ново правно основание, което да не противоречи на това, което ще предложим по отношение на защитата на данните, което ще се съдържа в законодателния пакет. Може би в крайна сметка това предложение ще включва и частния сектор, но защо да не се възползваме от нарочно изготвените механизми за защита на данните. Ние трябва наистина да проектираме защитните механизми за защита на данните за тази конкретна агенция, но нека пак да повторя, че по-настоящем виждаме, че Европол се придържа към много високи стандарти. И, между другото, казвайки, че държавите трябва да са по-проактивни и да предоставят повече информация на Европол, свързана с ефективност, а не с защита на данните. Това означава, че държавите членки може да предоставят повече информация на Европол, но правилата си остават същите. И както беше споменато, един въпрос, конкретен въпрос, подлежи на обсъждане при аспекта защита на данните и при аспекта ефективност, а именно как Европол може да си обменя данни с частния сектор. Ако сме достатъчно амбициозни да предложим това, това трябва да бъде само в името на обществения интерес, а не в частния интерес на частните компании. Това е очевидно, но може да се окаже деликатен въпрос по отношение на защита на данните. А също така чуваме и различни типове информация, които идват от света на защита на данните. В момента имаме структура по надзор в Европол, имаме консултативен съвет, който според тях трябва да бъде продължен. Не знам дали е правил, правилен термина, който използвам, надзорен орган. Ние по-скоро тук сме изправени пред много различни мнения по отношение именно на тази част от Европол. По ec 3 съвсем накратко. Ако може съвсем така скромно да ви препоръчам да препрочетете съобщението на комисията, ще видите, че много от въпросите, които задавате, ще получат своя отговор от там. Тук не става дума за централизиране на борбата срещу киберпрестъпленията. Проблемът е прекалено голям, за да се монополизира и централизира всичко и мисля, че това е описано добре в съобщението на комисията. Не е предложение за правен текст, защото това е свързано по-скоро с вътрешната реорганизация и наистина трябва да работим много интензивно, както казах и преди, по намирането на необходимите средства, както чрез спестявания в самата институция, така също и чрез намирането и осигуряването на допълнителни средства. Благодаря, благодаря ви, господин Прибе. Ако няма допълнителни коментари, има ли? Няма, няма. Добре, в такъв случай благодарим за презентациите, които чухме от директора на Европол Роб Уейнрайт. Благодаря ви, господин Уейнрайт. Ще ви виждаме и за бъдеще. Същото въжи и за господин Прибе, който е редовен гост на срещите на нашата комисия. Благодаря ви, че дойдохте тук сред нас. И тъй като Следващата точка трябва да се разгледа в 12 часа и това е последната точка за многогодишната рамкова програма. Става дума за сутрешнията, сутрешната сесия. Докладчика госпожа Жданока не е тук. Нека да направим почивка от 25 минути. Ще се видим след малко. we go. So, last half an hour of the morning. И така, очаква ни последният половин час от утрешното ни заседание. Стигнахме до точка 25 от дневния ред. Многогодишната рамкова програма за периода 2013-2017 година за Агенцията на Европейския съюз за основните права. Докладчик е госпожа Зданока. Както стана ясно, ще говорим за многогодишната рамкова програма като определя областите, в които ще събира, за които ще събира данни Агенцията за основните права през периода 2013-2017 година. Както всички знаете, сегашната многогодишна рамкова програма ще изтече в края на тази година. И така сега първо ще дам думата на госпожа докладчика, след което на представителите на Европейската комисия и на съвета поискат да се изкажат. Идеята на тази размяна на мнения е да се определи крайна дата за внасяне на измененията. Принципно, крайният срок е 25 септември. И така давам думата на госпожа Зданока. Благодаря ви, господин председател. Улеснихте ме, като обяснихте какво е положението в момента. Текущата 5 годишна рамкова програма изтича в края на 2012 година и в момента се подготвя новата рамка. Разбира се, имаше редица предложения, и в изложението на мотивите може да се запознаете с настоящата многогодишна рамка, която все още е в сила. Може да запознаете и с предложението на управителния съвет на агенцията. Управителният съвет предлага редица области, включително и съдебното сътрудничество, полицейското сътрудничество, дискриминацията, както определена в член 21 от Хартата на основните права и т.н. В изложението на мотивите ще намерите и предложението на Европейската комисия, Комисията също така предлага областта на като тематична тема дискриминацията, като много ясно определя какво се разбира под дискриминация и също предлага полицейското и съдебно сътрудничество. За нещастие, тези предложения не бяха прияти изцяло от съвета. В процесия на изготвяне на доклада, се срещнах с представители на съвета и с представители на датското председателство на съвета. Те ни си извиниха за това, че не са успели да постигнат консенсус в рамките на съвета по няколко въпроса, в частност съдебното и полицейско сътрудничество. Виждате какви са тематичните области, предложени от съвета. Те са по-малко по брой в сравнение с тематичните области, предложени от управителния съвет на агенцията и от Европейската комисия. Те не включват съдебното сътрудничество и полицейското сътрудничество. И така, каква може да бъде позицията на парламента? Разбира се, при други обстоятелства бих при, призовала Европейския парламент да откаже своето съгласие в търсене на по добро решение. Но в момента се намираме в, в, в ситуация, в която агенцията се нуждае от новата рамка, за да може да продължи своето функциониране. Ако няма нова многогодишна рамка, до началото на 2013 година агенцията ще може да работи само при специфично искане от дадена институция. Разбира се, ние не искаме да се стига до там. И за това, както съм обяснила в изложението на мотивите, има много елементи, по които, от които не сме доволни. Правим и редица предложения, които се надяваме, че ще бъдат последвани от съвета. Съжаляваме, че не беше постигнато съгласие в рамките на съвета за включването на новите тематични области съдебно сътрудничество и полицейско сътрудничество, както и съдебно сътрудничество по наказателно-правни въпроси. Също така се притесняваме от посланието, което изпраща съвета за нежелание да участва в процеса на засилване на прилагането на основните права в рамките на Европейския съюз. Освен това, се притесняваме от факта, че някои държави членки в съвета изобщо поставят под въпрос многогодишната рамка на агенцията и искат да изключат от тематичните области дискриминацията основана на принадлежност към национално младсинство. Ние разбира се смятаме, че това предложение е неприемливо, като разбира се подчертаваме, че Европейския съюз основава на ценности като зачитане на правата на човека, включително и правата на лицата, които принадлежат на мълцинства, към мълцинства, съгласно член 2 от договора с Европейския съюз. И така, доклад, докладът препоръчва Европейския парламент да даде своето съгласие за многогодишната рамка на агенцията, като едновременно с това изразяваме надеждите си, че съвета ще преразгледа своята позиция И също така очакваме съвета да, да прояви готовност да се съгласи в този контекст с включването на полицейското сътрудничество и на съдебното сътрудничество по наказателно-правни въпроси в списъка с тематичните области. И приканваме съвета да заяви това изрично. Беше кратко представяне на изложението на мотивите. Накрая бих искала да благодаря на докладчиците в Сянка за участието им на съвместните ни заседания и на заседанията с участието на представителите на съвета. Бих искал да благодаря и на представителя на Европейската комисия за участието му в всички разисквания, както и на доклад, както и на моите сътрудници за оказаната от тях подкрепа при изготвянето на изложението на мотивите. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Зданока. И сега, ако Европейската комисия и съвет иска да се изкажат, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Комисията би искала да благодари на докладчика госпожа Зданок за положените от нея усилия и за нейното проекто становище, с което тя предлага Европейският парламент да, даде своето съгласие за предложението. за решение на съвета. Както че разбрахте, ние сме напълно готови да работим съвместно с госпожа докладчика ние правим всичко възможно да убедим съвета да включи в списъка на тематичните области полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателно-правни въпроси. За Европейската комисия е, е напълно ясно, че трябва да си извадим изводите от влизането в сила на Лисабонския договор. Вече няма стълбове, има само едно европейско право и съответно Агенцията по основни права трябва да може да извършва своята дейност по събиране на данни за всички области, обхванати от европейското право. За нещастие, въпреки всичките ни усилия, не успяхме да постигнем единодушие в съвета. Както знаете, многодишната рамка за агенцията се основава на член 362 от договора и изисква единодушие в съвета. Комисията съжалява за този неуспех за постигане на единодушие и ще изпратим на съвета официалното си становище, а именно, че областите, полицейско сътрудничество, сътрудничество по наказателно-правните въпроси трябва да бъдат включени в тематичните области. Едновременно с това, както много ясно заяви госпожа Зданока, агенцията се нуждае от многогодишна рамка, която да влезе в сила от 1 януари 2013 година. В противен случай агенцията ще се озове в ситуация на много сериозна криза, просто защото тя няма да бъде в състояние да приложи своята работна програма. Знаете, че агенцията изготви своята работна програма напълно независимо и я прилага съгласно многогодишната рамка. Ако обаче няма многогодишна рамка, агенцията няма как да приложи своята работна програма. Затова ние сме напълно съгласни с госпожа докладчика, въпреки че съжаляваме, за, че някои от тематичните области не са включени в предложението с тази многодишна рамка, е жизненно важно тази рамка да бъде приета и да влезе в сила преди 1 януари 2013 година. Ето защо приветстваме решението на госпожа докладчика да помоли парламент да подкрепи тази многогодишна рамка, въпреки че тя не съдържа тематичните области, които парламента и комисията биха желали. Благодаря ви, казва председателят. Благодаря на, представителите на Европейската комисия. А сега давам думата на заместник председателят госпожа Гао. Благодаря ви, господин председател. Аз бях докладчик в Сянка за този доклад от страна на ЕНП. Напълно съм съгласна с докладчика. Тъй като това решение се взима по процедура на одобрение, парламента може да каже да или не. Това е важно за агенцията от 2013 до 2020 година. Началото е съвсем скоро, до година. Агенцията не би могла да работи както трябва, без това одобрение. Съгласна съм с докладчика, че ние трябва да дадем одобрение за тази нова рамка до края на 2012 година. Също така съм съгласна, че е много жалко, че съветът не добави тази част за полицейското сътрудничество и сътрудничеството по престъпността и това трябва да се реши за в бъдеще. Мисля, че това беше всичко, което исках да кажа. Благодаря на докладчика в сянка сега госпожа Ялука. Много благодаря. Аз също искам да подкрепя мнението на госпожа Сданока. Най-вече защото агенцията е много важен участник на сферата на правата на човека. Вече сме постигнали определени резултати, но смятаме, че през последните пет години видяхме направеното и едно елементарно продължаване на начина по който се действаше в предишната рамка няма да сработи разглеждаме и тематичното упражнение. Наистина много добре, че, например, въпросът с интеграцията на ромите е включен в сферата на работата на агенцията. Там е възможно да има сработване. Но въпросът е, че капацитета на агенцията е много по-малък, отколкото нуждите предопределят и се надявам, че тук в тази комисия, в Европейската комисия и в парламента бихме могли да постигнем решение за това как държавите да отговарят на съответните искания. Да, смятам, че това, което казвате в пояснителния меморандум е важно. Например, че тематичното поле за интеграцията на ромите трябва да се преосмисли напълно и за това как ще се осъществява допълнителен надзор. Има и други области, и се радвам, че са включени нови теми. Надявам се, че ще продължим да работим в близко сътрудничество с агенцията и тези празноти могат да се запълнят чрез професионални споразумения по един професионален начин. Очакваме най-доброто от агенцията. Единственото, което можем да направим е да подкрепим казаното от докладчика но очакваме и бъдещото развитие. Благодаря. Благодаря. Следващия ни оратор. Merci, euh, monsieur le euh, Благодаря ви, госпожо председател. За нещастие не можа да участвам в всички задания, организирани от госпожа докладчика, за което я моля за извинение. Въпреки това, напълно съм съгласна с нейния подход и с съжаленията, изразени по отношение на позицията на съвета. Много добре знаем колко са важни нарушаванията на основните права в тези области. Миналата седмица приехме доклад относно по случая се яс който е поредният пример за това. Имам само един коментар към госпожа докладчика в а, своя доклад. Тя смята, че преди окончателното приемане на доклада и от парламента може да има някакво промяна в статуквото. Въпросът ми е какво точно разбира тя под възможност за промяна. И ако още от сега сме склонни да одобрим доклада в настоящият му вид, въпросът ми е дали не губим част от е, възможностите си за оказване на натиск над комисията и съвета. Това е въпросът ми към нея, иначе съм напълно съгласна с подхода й. Благодаря, госпожо Верша. Ако няма други коментари, Нека отново да дадем думата на докладчика госпожа Занока. Е, Благодаря ви, господин председател. Благодаря на всички колеги, които се изказаха в подкрепа на нашия подход. Съгласна съм, госпожа Бържа, че ако не, не дадем своето одобрение, ще загубим своята възможност за оказване натиск на съвета. За съжаление обаче, винаги сме поставени пред избор, когато работите в политиката. Дали да се избере компромис или да се дава направо към целта, но с много грешки и жертви. В този случай проведохме редица консултации с агенцията и разбрахме, че втория избор да не дадем своето одобрение ще доведе до пълно блокиране на работата на Агенцията по основните права. Нашето предложение все пак е да продължим диалога и също така мисля за казаното от госпожа Гал, която беше докладчик за агенцията, когато тя беше основана през 2007 си мисля да обсъдим новия регламент, новото правно основание или подновяването на правното основание за агенцията и след това вече може да се върнем към рамката. Госпожа Ярока, да, благодаря, че вие споменахте факта, че трябва да се изрази съжаление. за най-доброто формулиране на въпроса за интеграцията на ромите под тематичните области. Може да се формулира по-добре. Нашата работа със съвета не беше улеснена от смяната на председателството през юли. Кипърското председателство не участваше както трябва в дискусиите. И тук нямаме представител, тук като че ли сега. Така че нашето, моето предложение е да дадем одобрение все пак – като направим възможно най-много критични бележки за съвета. Надявам се, че вие ще подадете изменения, ако не сте доволни от нивото на критика и в някои от изявленията в нашия доклад. Благодаря също така и на секретарията, и на комисията Ливе, Мария Гандолф Надявам се, че до текста ще влезе за гласуване в пленарно заседание под формата на един добър документ. Благодаря. Така или иначе, вие искате да се изкажете отново, но получавате думата за а, а, последен път. Госпожа Бържа. Е... Извинете, но искам думата, защото очевидно госпожа Зданука не ме разбра. Мисля, че записаното в последният параграф на доклада и е свързано най-вече с стратегията ни и сроковете. Не смятам, че трябва да отхвърлим доклада, просто смятам, че трябва да се опитаме да отложим гласуването във времето, доколкото е възможно и да изчакаме някакво ново предложение. Напълно съм наясно какъв е залога, по никакъв начин не предлагам отхвърляне на доклада и по този начин да възпрепятстваме работата на агенцията, която е полезна при всички положения. Да, разбрах ви. Да, за съжаление, изтича в края на документа срока и така беше изчислен документа, че да се включи до края на годината, но е, но, за съжаление, не можем да продължаваме с натиска, именно заради това времево ограничение и заради промяната на председателството. Защото датското председателство съм сигурна, че те положиха всички необходими усилия. Но пък резултата беше такъв, какъвто беше. Дори и с това предложение да се премахнат правата на младсинствата, което е скандално. Добре, благодаря ви още веднъж госпожа Зданока. Мисля, че това е края на сутрешната сесия, края на сутрешното заседание. Разделяме се до 3 часа. Но нека да ви съобщи, да ви припомня, че по отношение на този конкретен документ, многогодишната рамкова програма за Агенцията на основните права, не трябва да забравяме, че според правилата, които са в сила по отношение на тази тема, ние сме в процедура на даване на съгласие, което означава, че могат да се подават само процедурни изменения. Не трябва да забравяме това. Не може да има изменения по същество. Само процедурни и същото въжи и за обяснителния меморандум. Крайния срок за изменения 25 септември 25 септември, повтарям. Това е. Това е. Разделяме се до 3 часа. Благодаря ви.